на чиста и безопасна вода за всички. Това е основно право. В доклада също така е посочено, че разхищението на вода трябва да се контролира в държавите членки и трябва да разполагаме с по-добри начини за измерване на качеството на питейната вода. Има обаче и проблеми. Според някои разчети 40% от питейната вода изтича в водопроводната система и това не е устойчиво нито от екологична, нито от економическа, нито от социална гледна точка. Ето защо ние трябва да предприемем строги мерки така че гражданите да знаят какво количество от водата, кое, която плащат, изтича в резултат на течове. Трябва да разполагаме и с критерии за определени вещества, за веществата смущаващи ендокринната система и за някои химикали. Знаем, че има сериозен натиск върху водните ресурси. Е, е, настъпил е моментът да поемем юздите и да приемем европейско решение, което да гарантира е, източници на чиста вода, ефективно водоснабдяване. Е, ние носим политическата отговорност е, да сведем до минимум рисковете в водоснабдителната система, но това е задача на държавите членки, а не на Европейски съюз. Господин Хансен. Благодаря, господин председател. Ако трябва да има повече доверие е, в е, качество на, на водите. Е, трябва да се пие по-малко от пластмасови бутилки. Това е показател за доверие в доброто качество на водите или обратното когато ако домакинствата пият повече вода от крана, от водопроводната система, тогава могат да бъдат спестени огромни количества пластмасови бутилки. Това също така ще доведе до съкръщаване вредните вещества в водата, като например смущаващите ендокринната система вещества и ще засили качество на, подобри качеството на питейната вода. Аз приветствам изискването в доклада за проследяване е, количеството на микропластмаси. Това е сериозен проблем напоследък. За съжаление, държавите членки не можаха да стигнат е, достатъчно бързо до общо становище по е, тази, е, този документ, за да се подобри качеството и достъпа до питейна вода директивата за данък е, вода от 22 е, май, март е, е също важна. Благодаря на колегата Мишел Дантен за отлично свършената работа и съжалявам, наистина жалко е, за тези, които гласуваха против, ще гласуват против този доклад, защото това е първата вярна стъпка, добра стъпка във вярната посока. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, водата е живот. Това е стратегически ресурс и трябва да се грижим по-добре за водата, защото в Европейския съюз има държави и региони, в които питейната вода е в недостиг и трябва да бъде докарвана отдалеч. Водата е стратегически ресурс, за това Приветствам проекта за нова европейска директива, която актуализира сегашното законодателство, прието преди 20 години. Приветствам действията, които се предвиждат подход основан върху риска, прозрачност и достъп до информация за качеството на водата и материалите в контакт с водата по стриктните стандарти – Разбира се, много неща са важни, но не трябва да се допуска да се повишава цената на водата. Човешкото здраве е за нас приоритет номер едно и винаги трябва да се ръководим от това. Разбира се, държавите членки продължават да носят отговорност за качеството на водите. Затова трябва да се спазва принципа на субсидиарност. Това въжи също и когато става дума за достъпа до вода. Информацията за потребителя е също нещо много важно. Трябва, разбира се, разумно да потребяваме вода. Благодарение на структурните фондове много държави членки успяха да подобрят пречистването на водите, пречистването също така и на отпадните води. И искаме да опазим водата в името на здравето на нашите граждани. Благодаря, господин председател. Благодаря най-сърдечно докладчика. Наистина, това беше един... Е, водата е важен елемент от нашата глобална стратегия за оцеляване. Е, става дума за е, питейната вода и се радвам, че следващата седмица в 4, е, от 4,5 е, доклада за водите на Обединените нации ще бъде представен. Това ще е исторически е, момент и за нас, и за нашите комисии, защото целите на ООН за развитие са от особено значение. Ние всички знаем колко важно е устойчивото изхранване, хранителните продукти и чистата вода. Без обновяемите източни, източни на обновяема енергия няма да има достатъчно количество вода, питайна вода. Е, особено важно е да се предоставят нови възможности за малките и средни предприятия и особено в е, селските райони, защото те имат нужда точно от такава инфраструктура. 50% от хората е, се е, постъпват в болници поради заболявания, причинени от е, замърсена вода. Е, за нас е отрешаващо значение да следваме тази политика в Европа, и да работим с а, а, слабо развити държави в този член, а, а, слабо развити държави, където милиони хора нямат достъп до качествена питейна вода. Това е в духа на устойчива цел номер 6 би трябвало да изпълним със съдържание тези препоръки и решения с нови бизнес планове, за да инвестираме именно да гарантираме това международно е, снабдяване с е, достатъчно води. Благодаря за процедурата на спонтанните изказвания, господин Фария. Благодаря, господин председател. Е, Поздравление за докладчика. Гражданската инициатива за право на водата отправя няколко предложения. Аз самият бях докладчик и убеден съм, че всички ние трябва да гарантираме достъп до вода за всички хора. Не бива да допуснем климатичните изменения да ограничат достъпа вода. Документът е свързан с подобряване на минималните стандарти в Европа. Ние трябва да се гордеем с тях, но ние имаме нужда от повече прозрачност в сектора и мисля, че нашите граждани като потребители имат правото да бъдат информирани за ефективността и происхода на водата и системите, които се използват за водоснабдяване. Всички ние плащаме за водата, която ползваме. Всъщност става въпрос за справедливост. Благодаря. Господин Аврамополос има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, приветствам това, което предлага парламента. Това потвърждава, че Европейския съюз трябва да реагира и да действа в интерес на нашите граждани и че всички подкрепят Цел 6 от целите за устойчиво развитие по-добър достъп до водата. Надявам се да видя това отразено и при първото четене, така че парламентът да започне тристранните преговори с една амбициозна позиция за качеството на водата, опазване на здравето и достъпа до вода. Искам да повторя, че Европейската комисия е готова да помогне на законодатели да постигнат споразумение, което ще позволи да се гарантира това, че нашите граждани ще имат висока степен на защита през следващи десетилетия. Пожелавам ви успеха при гласуването и много ви благодаря за вашата ангажираност това досия. Eh, благодаря. Думата има докладчика господин Дантен. Господин председател, за последен път представям доклад в тази зала и искам да ви кажа как, откровенно какво мисля, след като изслушах изказванията. Когато говорим за цената на водата, ние не говорим за цената на водата, а за услугата водоснабдяване. Говорим за пречиствателни станции, за цената на а, анализите говорим за 1 милион и повече граждани подписаха петиция за достъп до вода. Всички ние споделяме тази цел. Има обаче поне един милион потребители, които искат цената да бъде ограничавана, да, за да се обслужват интересите на потребителите и да се опазва тяхното здраво. Не можем да се пазарим с научните данни. СЗО ни предоставя данни и когато ни кажат, че трябва да включим определени параметри, тогава СЗО трябва да ни препоръча метод а, за оценка на въздействието върху а, хората. Ние нямаме такъв метод за микропластмасите, за веществата смущаващи ендокринната система. Да, трябва да продължим да работим с а, упоритост, а, защото водата е жизненно важна и вода с добро качество е задължително условие. Ако гарантираме на гражданите, че винаги ще имат висококачествена война, тогава, вода, тогава ще е, премахнем пластмасовите шишета. И водата е, в, е, от чешмите всъщност е много по-ефтина от бутилираната вода. Господин председател, господин комисар, вие сте единствените които имате е, стъклена чаша с вода, да вдигнем а, чаша за здравето на гражданите. Ние трябва да се борим за гражданите. Аз а, възлагам а, надеждите, на, надеждите си на следващите, които ще дойдат след нас. Председателят, благодаря. Дискусията приключи. Гласуването ще бъде утре. Следваща точка в дневния ред е оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС с докладчици Мело и Ленърс. Думата има докладчика Ленърс. Заповядайте. Eh, благодаря, господин председател с този закон предприемаме важна стъпка към това да превърнем по-сигурна Европа. Разполагането с информация а, за терористи ще ни даде възможност да действаме по-бързо, ще можем по-добре да контролираме границите си и да, а, да а, залавяме е, хора, а, нарушители, а, престъпници, хора с а, лоши намерения. Тук на няколко метра от пленарна зала в. А, един е, в сградата на Еолизе е сървъра, където се събира нашата информация и съхранява информация за сигурността ни. Този сървър е на е, тези е, няко, два сървъра са няколко сантиметра разстояние, но и до този момент не е възможно те да се свързват и да общуват помежду си. Недостатъчна информация, недостатъчно сравняване на информациите между нашите системи всъщност води до празноти е, и е, пробойни в нашата информационна система. На това трябва да сложим край. С е, търсачките, портал за търсене, поли, полицаите би трябвало с едно натискане на копчето да има достъп до всички информационни системи, да се стигне до информацията, която им е нужна, за да си свършат работата. Службата за сравняване на биометрични данни се разглежда нашите пръстови отпечатъци, чертите на лицето ни и и много по-просто е, ако всичко това се прави в една система, вместо в много различни системи. Това ще е по-ефтино, по-сигурно, по-надежно е, и във всички случаи по-добро. Е, би трябвало съвсем е, така целенасочено да прилагаме, е, да полагаме усилия, е, да имаме обща е, място за съхраняване на биометрични и графични данни и за хора, които не са с происход от Европа. Тези данни трябва там интелигентно да се е, съхраняват и да ги обработваме след това. По този начин качество на данните може да се контролира по-добре правите и съответно лицата с съответните правомощи ще имат достъп до тези данни. По този начин хората без документи могат да бъдат и нарушителите могат да бъдат идентифицирани по-лесно. В последните години стана ясно, че престъпниците има престъпници с 20 различни самоличности и е, е, фигурират на 20 места в нашите системи. Амри, един терорист, бе е имал 14 различни самоличности. С новия подход именно точно това ще избегнем. И парламентът от самото начало е, е настоявал да е, приемем такова предложение, да се съгласим с такова предложение само при условие, че разбира се основните права на гражданите са гарантирани. Добрата политика за сигурност трябва да върви паралелно за защита за е, е, основните права на гражданите не трябва да се събират, не е нужно да се събират повече данни, а събраните вече данни да се използват по-рационално използваме базисни системи, имаме нова е, апликация, която може да помогне на гражданите да е, запазят правата си. С новия регламент е, ще през, е, започваме нов е, подход е, и в следващите години ще женем плодовете от това. Благодаря на комисаря Врамополос, благодаря на съдокладчика Нуно Мело и на всички сътрудници и съветници, които ни помогнаха да стигнем до добър резултат. Взаимосвързаността ще е, гарантира една по-сигурна, по-безопасна Европа. Обеден съм в това. Хората, е, които е, се грижат за нашата сигурност, полицайите, правоохранителите, граничните служители, тези хора, на тези хора ще дадем едни насоки да работят и да си вършат по-ефективно работата. Благодаря. Думата има следващия, другият докладчик, господин Мело, за 4 минути. Благодаря ви, господин председател, господа комисари. За какво става дума? Говорим за бърз достъп до много важна информация и то системно и последователно, също така и по контролиран начин. Това е от, от жизненно важно значение, ако искаме да контролираме нашите външни граници, да противодействаме на престъпността и тероризма. Днес, например, е много странно, много сложно да бъдат установени случаи на множество самоличности, или също така да се разгриват измами, свързани с кражба на самоличност чрез лични данни. Също така Знаем, че информацията съществува. Проблемът е в това, че тя не се обменя. Всяка една система всъщност е оградена и всяка една информация в рамките на една система е затворена в тази система. В момента практически няма добре действащ система за обмен на данни информация. Вече отдавна работим в Европейския парламент, за да бъдат решени тези проблеми. Работим най-добросъвестно един с друг, с съдокладчика, с докладчиците в сянка. Господин Ленерс работи много сърдно. Работим добре и с комисията. Господин Аврамополос присъстваше на нашите срещи и отговаряше на нашите въпроси парламентът и комисията съвместно успяха да покажат, че когато те разбират, че има приоритет, те могат да предложат добри решения на гражданите. И точно това се случва. Тези доклади са много специализирани. Обаче научихме много. Извървяхме дълъг път и успяхме да предложим решения, които, ако бъдат изпълнени, ще направят живота на нашите граждани по-сигурен, по-безопасен. Терористичните нападения много често се извършват от лица с множество самоличности. Така беше в Германия, във Франция – също така беше регистриран терориста с седем различни самоличности. Нашите граждани не могат да разберат как е възможно да се извърши терористично нападение във Франция и не е била получена от френските компетентни органи важна информация от Белгия. Необходимо е да има една бързо действаща рационално организирана система, която ще позволи на компетентните органи да разрешават своите съмнения за конкретни лица. Трябва да гарантираме на нашите граждани надлежен контрол на външните граници, ефикасна борба срещу тероризма и престъпността. Всички пропуски в нашето реагиране всъщност се измерват в загуба на човешки живот в хора, които са станали жертви на терористични нападения много се гордея с това, че в края на този законодателен мандат съм бил съдокладчик по тази инициатива и най-важното е да гарантираме положителни резултати чрез нашата добросъвестна работа. Е Най-напред ще дам думата на комисаря Аврамопол, след това на комисаря е, Кинг, когато приветствам. И аз е, ви благодаря за гостоприемството. Уважаеми колеги, този дебат е изключително важен момент за Европейския съюз. По всяка вероятност, защото има и още един проблем, по който чакаме отговор. За последен път обсъждаме въпроси на сигурността в тази пленарна зала. Това е възможността това е възможно да си помислим а, докъде сме стигнали през последните пет години. От... За първи път обсъдихме този въпрос в края на 2014 година и между нас се очерта съгласие за необходимостта от засилване на сътрудничество между държавите членки в областта на сигурността, да се преодолеят табутата в областта на сигурността от миналото и да гледаме на вътрешната сигурност като на колективен въпрос, който може да бъде решаван само с повече доверие и все по-тясно сътрудничество. В този смисъл нашият дебат е е, чудесен пример за постигнатия напредък през последните години. Оперативната съвместимост между информационните системи за границите и сигурността е проблем, който засяга всички нас. Оперативната съвместимост е свързана с премахване на границите. И всъщност това е необходимо, за да засилим сигурността за гражданите, да защитаваме и по-добре управляваме външните граници и да управляваме по-добре миграцията. Такмо по тази причина бих искал да изразя своята благодарност към съдокладчиците, господин Ленърс и господин Мело, както и на всички докладчици в Сянка и техните асистенти за това, че бяха наясно съзначението на това предложение, което внесахме преди повече от година. Оперативната съвместимост е най-ефективният инструмент за преодоляване на фрагментираността, за премахване на информационните пробойни и да установим наличието на престъпни намерения. С, по този начин ние ще дадем, ще предоставим на граничните служители нужните инструменти да защитават гражданите. Оперативната съвместимост означава, че Европейския съюз предприема истинска стъпка към същински съюз на сигурността, като управлява проблемите на сигурността по интегриран и холистичен начин. Всичко това върви ръка за ръка с усилията, за които дадахте принос, че основните права ще се защитават. Оперативната съвместимост не означава а, нито Big Brother а, и че нищо не се променя по отношение на достъпа на служителите до основните информационни системи. Участието на Агенцията за основни свободи и контролния орган за защита на данните в подготвителния процес на това предложение показа от самото начало, че сигурността и е, защитата на данните в електронното пространство са двете страни на една и съща монета и че двете трябва да се е, защитават. Уважаеми колеги, нашите граждани настояват е, за повече и по-силна Европа в областта на сигурността. Виждаме това във всяко проучване и във всички наши срещи с гражданите. Оперативната съвместимост може да ни даде възможност да използваме информацията така, че да осигурим безопасност за гражданите. В година на изборите това е изключително важно. Ние осигуряваме, ние предприемаме конкретни мерки в отговор на вълненията на гражданите и с пълно основание можем да се гордеем с постигнатото. Най-скрани благодарности към е, двамата докладчици, господин Мело и разбира се, моя е, колега и приятел Джулиан Кинг за неговата ангажираност и решителност е, да стигнем до този успешен резултат. Благодаря, господин комисар. Господин Кинг, имате думата. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, можехме да измислим по-добро име, но взаимосвързаността е от изключително значение по съображения, които току-що чухме. Започнахме с това, че запитахме тези, които са на фронтовата линия, какво, от какво имат нужда, как да им помогнем. Те ни отговориха, че имат проблеми с работата и ползването на информацията. Особен проблем беше установява самоличността на хора с а, няколко самоличности. Чухме за това. А именно а, това е причина за някой, е довело до някои ужасни терористични нападения. Една от причините, поради която потърпевшите а, се отчаиват, особено от недостатъчната система, е начина по който се използват европейските бази данни и начина по който си взаимодействат е, тези системи в сферата на сигурността или по-скоро не си е, взаимодействат е, ефективно. Така че отговорът ни беше, че ще направим нещо да им помогнем да си вършат работата, а именно да гарантират нашата сигурност и безопасност. Да имат е, е, граничните служители и полицаите достатъчно достъп до данни, е, да могат да ползват цялата информация, с която разполагаме в базите данни и да елиминираме тези заграждения, изолиране, изолацията, пропуските и недостатъците. И във всъщност, както комисаря каза Аврамополс, това беше основната ни цел. Мнозина е, смята, че е, можем и сега да го правим. Ето защо е толкова важно да е, предприемем тази стъпка. От самото начало тези, които участват, знаеха, че има много сложни и много деликатни въпроси, които трябва да бъдат решени, преди, за да успее цялото начинание. Ето защо можем е, с основание да признаем, както направиха изказали се до сега, че е, това може да стане само ако работим ефективно заедно. И го направихме. Е, Либе, в е, всички групи в парламента, е, Агенцията за основни права. Е, за мен това е още един положителен резултат на е, съвместната ни работа. Можем да докажем, можем да покажем, че можем да съчетаем, да, да включим всички тези е, заинтересовани е, страни, всички тези фактори в работата ни от самото начало и да гарантираме една ефективна политика на сигурност, като привличаме агенцията, надзорниците на базите данни, както и агенцията за основни права от самото начало и да им дадем възможност да проверяват съответно дали е, работата, която вършат, е съобразена с основните права. Работата, която ще постигнем заедно, ще подобри управлението на външните граници по Шенген, ще засили сигурността, вътрешната сигурност във всички държави членки. Правоохранителните, граничните служители ще имат е, по-лесен достъп до информацията, на която имат право, която имат право да ползват и ще могат по-добре да е, установят дали някой е регистриран с е, няколко самоличности. Също времено ще улеснят е, преминаването през граница на законните пътуващи. Разбира се, ще ограничим целите и ще гарантираме основните права, обработката на данните ще се ограничава до е, стриктно необходимото и пропорционално на целите и няма да се използва допълнително данни за целите на взаимосвързаността. Наистина, усилията на Европейския парламент по това досие изясни, е, доведе до изясняване на е, правата е, информация, например, нещо, което аз приветствам. Резултат на всичко това е едно, един добър законодателен акт, който ще реши проблемите със сигурността на държавите членки, ще ползва нова, новаторски технологии и ще подобри гаранциите при обработката на данните, гаранции, че са спазени основните ни права. Е, в личен план трябва да кажа, че ми беше много приятно да работя с е, докладчиците, господин Леднерц и господин Мело и разбира се с техните сътрудници. Знае, че не е обичайно да се прави това тук, но ако може е, да отделя две е, секунди да благодаря на екипа на комисиите, е, които работиха много усилено и много упорито с нас, посветиха часове и дни и заедно постигнахме този резултат. След като бъде прият този акт, ще бъде ще зависи от всички нас дали ще го прилагаме както трябва. Като започнем с Еолиза, агенция, която се радва на пълната подкрепа на парламента трябва да направим така, че всички мерки, е, около които ще се обединим сега, се прилагат на практика. Иновациите, които сме набелязали, които вие почетахте, ще променят е, сигурността е, по места, само ако бъдат прилагани в пълна е, мяра. Е, колективно и от всяка отделна държава членка. Сигурен съм, че парламентът е, ще продължи да следи отблизо последващата работа по това досие и изпълнението му. Ние от своя страна, от комисията ще подпомагаме, ще предлагаме е, финансиране и е, когато се налага, ще налагаме мерки, за да сме сигурни, че държавите членки е, изпълняват необходимото. Това е добро, това е добро за сигурността, за всички наши граждани. Поздравления на докладчиците. Благодаря, господин Кинг. Сега ще изслушаме политическите групи. На този етап няма да приемаме въпроса с синя карта. Господин Радев за 3 минути от името на НП. Заповядайте. Уважаеми комисар Аврамополос, уважаеми комисар Кинг, дами и господа! Първо искам да благодаря на съдокладчиците за успешната им работа по доклада. Терористичните атаки в последните години демонстрираха огромна пробойна в европейската сигурност различните правоохранителни служби разполагат с огромно количество информация но не я обменят защото не разполагат с необходимите механизми. да европейският съюз е изградил през годините най различни системи но всяка една от тях има конкретна цел и информацията в нея се съхранява самостоятелно без да бъде проверена спрямо информацията в други системи това доведе до фрагментиран подход към сигурността. затова на дневен ред излезе нуждата да се гарантира така наречената взаимно свързаност на системите. казано на по разбираем език как различните европейски бази данни визовата шенгенската система системата вход изход и други да си говорят помежду си и един полицай или граничар в процеса на проверка на дадено лице да види дали за това лице има сигнал в някоя от системите приветствам факта че с постигнатото споразумение това вече ще бъде реалност. компетентните власти вече ще могат да извършват пълни проверки за подозрителни лица чрез биографични и биометрични данни. ще могат да засекат наличието на няколко самоличности за дадено лице ще могат да сверяват наличната информация и по този начин да преценят по добре дали човекът пред тях представлява заплаха за европейската сигурност в същото време за да не бъдат накърнени правата на невинни хора защитата на лични данни ще бъде гарантирана като единствено служители с правомощия за достъп до системите ще могат да извършват конкретни и задълбочени проверки на данните. за да има успех тази взаимосвързаност отговорността на държавите членки е да подават сигнали и качествена информация в европейските бази данни единствено по този начин ще се постигне истински обмен на информацията така важен за борбата срещу тероризма и нелегалната миграция. благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо Дали. За две минути заповядайте. Благодаря. Онова, което обсъждаме, не е лесно законодателство. Колегите работ положиха огромни усилия, така че всички компромиси защитават правата на гражданите, както и правата на всички, чието данни се събират и съхраняват. Всъщност става дума за мащабни информационни системи и в групата на социалистите и демократите не сме готови да правим компромиси с, законе, с законите на Съюза за защита на индивидуалните права на гражданите. Сигурността за нас винаги е приоритет, но приоритет е и защита на данните. Винаги сме искали да гарантираме ефективен обмен на информация между информационните системи за професионалистите, полицейските служители, граничните служители и служителите на консулствата. Ето защо в групата на силистите и демократите настоявахме за ясна формулировка за недопускане на дискриминация и разпоредби за основни права, както и разпоредби за защита на личните данни. Затова настоявахме и за създаването на веб-портал, с, чрез който гражданите, е, с който ще се помага на гражданите погрешно съхранени в друга държава членка. Целта ни е а, да помогнем на хората, а, които искат да успорят съхраняването на погрешни данни и като ги ориентираме към органите, които могат да направят поправките. Не, ние не искаме да компрометираме правата на гражданите, защита на данните. Баланс трябва винаги да се постигне. Госпожа Стивен, Стивен за минута и половина. Заповядайте. Господин председател, скъпи колеги, тук става дума за взаимосвързаността или оперативната съвместимост между бази данни. Бази данни, като например ВИС, но и нови такива е, попадат в е, този, е, под тези разпоредби. Или тези, които искат да, търс, да пътуват без виза към, в Европа, търсени търсени е, престъпници, е, заподозрени лица, всички ще могат е, да бъдат откривани в съответната база данна чрез пръстови отпечатъци и други черти. Така и също и хора с няколко самоличности. Значи полицаите могат да ползват само една база данни в която данните на е, хора от различни националности и държави членки са съхранени. Имаме именно това ще сложи е, край на нередовните е, пътници, нередовните е, пътници. Чрез тази система европейските граници ще бъдат опазвани по-добре, ще се гарантира сигурността ни и ще се борим по-добре с незаконната миграция. Това е един нов инструмент за който ще служи на полицаите и граничните служители не трябва да забравяме, разбира се, и защитата на данните е, и качеството на работата, е, което е, надявам се, че ще бъде прият с голямо мнозинство този пакет в парламента и след това, разбира се, държавите членки да го прилагат на практика. Господин Депре, благодаря господин председател. Добър вечер, господа комисари. Днес е празник за, за един дебат. Тук са двама комисари. Не мога да скрия радостта си. Ако имаше едно досие, което исках да бъде приключено, беше именно по оперативната съвместимост. Е, ние успяхме да модернизираме различните системи. Визова информационна система, Шенгенска информационна система, Евродакт, но между тях няма комуникация, т.е. Е, се губи ценно време за потребителите, които е, получават достъп до тях. Оперативната съвместимост въвежда четири новости, които аз подкрепям. Подкрепям създаването на нов портал за търсене, чрез който е, граничните служители могат да направят справка във всички системи, свързани с контрола на гражданите, правосъдието и сигурността, вместо да е, правят справка във всяка система по е, отделно. Приветствам и създаването на детектор за множество самоличност, чрез който ще могат по-лесно да се установяват всички измами с самоличност и лица, които са регистрирани с различни имена в различни бази данни, няма да могат толкова лесно да бягат от разкриването. Подкрепям и възможността за разкриване на е, самоличността на граждани трети страни и също така общият, е, общата служба, е, обща услуга за биометрично съпоставяне. Много е важно всички допълнителни данни да не се събират самоцелно и е много важно също така всички системи, които сега съществуват, да продължат да се използват. Благодаря на двамата докладчици за качеството на работата и Искам да ги уверя в подкрепата на групата АЛДЕ при гласуването. За последни път взимам думата в тази зала и се радвам, че това е по повод на това досие. Благодаря, господин Депре. Господин Франц има думата за две минути. Скъпи колеги, дебата за взаимосвързаността на европейските база данни не е чисто технически. Тук става дума за един сериозен политически въпрос. Надзорника за опазване на европейски данни ни предупреди, че сме стигнали до една точка, от която връщане няма. Когато член 29 е, е, е, така беше повод на съмнение в групата, ние говорихме с експерти. В, запаз, в съхранение на данните има един принцип обвързаността на ползването на данните с определена цел, целесъобразността с други думи. И точно това правим в момента с тази взаимосвързаност, като въвеждаме именно този регистра, за Централния регистр на самоличност. По този начин правим една огромна база данни, гигантска база данни. Е, не би трябвало да, да, да трябва да представим с аргумента, че имаме проблем с е, няколкото, с множеството е, самоличности, какъв беше, какъвто беше случая с нападението в Берлинския коледен пазар. Това което е, грешката при този атентат беше, че разследващите органи си свършиха работата. Значи, липсващата връзка между отделните самоличности в случая не беше проблем. защо казвам, че сме стигнали до точката, от която няма връщане? централния регистр за е, самоличност, където са въведени е, биометрични други данни, наистина е една сериозна, е, заслужаваща внимание цел действието на изтичане на данни. Не искам обаче да си е представил такъв общ регистър. В преговорите боя се, че ще стигнем до резултати, с които няма да се съгласим. Да не говорим, че това ще изисква нови, ненужно скъпи и сложни инвестиции в инфраструктура. Това са недостатъците ще трябва да има и съответната надзорен механизъм. За това зелените няма да приемат този, да гласуват за този пакет. Да, Ернст. Uh, е, спомням си за е, случая в Триер, където е, гражданите, което си, органите по сигурността не си свършиха работа просто защото защитата на конституционната защита на Амри не даде възможност за ползването на данните за него. Това е проблемът при това пречи да бъдат бързо идентифицирани е, заподозрени. За целта е необходимо да можем бързо да имаме достъп до информацията в бази данни. Когато говорим за техническа взаимосвързаност, е, често, да, е, често трябва да кажа, че тук въвеждаме хората в заблуда, защото Както каза преждеговорившия, ние сме стигнали до точка, от която няма връщане. Ако е, ако наистина не е, се съобразим с е, целта, за която ни трябва данните, тогава излиза, че държавата ще наблюдава всички и а, в такъв, при една така, при об, общ портал а, проблеми с миграцията, с престъпността ще бъдат а, сложени в един а, е, кюб. А, и ще могат да се ползват данни за самоличността на хора, без да има непременно подозрение за престъпление. Не мисля, че това ще ни отвори вратите към един нов хубав свят. Благодаря, госпожа Ферара. Драги колеги, този законодателен пакет е изключително важен. Полицейското и съдебно сътрудничество с по-добрия обмен на информация всъщност ще подсили вътрешната сигурност на Европейския съюз. При още от терористичните атентати в Париж очакваме да се на, да се направи така, че да се обменя информация. Оперативната съвместимост ще позволи по-добра комуникация между базите данни и ще бъде от полза за националните власти в областта на правоприлагането, както и на граничните служби. Е, контролът ще стане по-лесен във всички държави членки и ще може по-лесно да се установят лицата, които представляват сигурност. Ще се е, всички тези цели са достижими посредством по-доброто управление на европейско ниво. Благодаря на докладчиците за чудесната работа. Господин Нидермюлер за две минути. Благодаря ви, господин председател. Преди всичко искам да поздравя докладчиците за тази дейност, която се основаваше върху прекрасно сътрудничество. Разбира се, дейността беше сложна. Групата на социалисти демократите имаше редица основателни възражения резерви, свързани с оперативната съвместимост. Обеден съм, че тези различни бази данни – бяха създадени за различни цели и това не беше случайно. Имаше основания за тяхното разделяне. Да, разбира се, знаем, че има предизвикателства пред сигурността в Европа сега. И наистина необходимо е да имаме система, която ще ни позволи, например, да се борим срещу измамите, основани върху фалшива самоличност. Същевременно знаем, че защитата на личните данни е приоритетен въпрос. Това е нещо много деликатно и важно. За това реформата на системите трябва да бъде много внимателно обмислена. Искам да споделя резервите, изразени и от Европейския надзорен орган защита на данните и Агенцията за основни права. Те посочиха, че е необходимо да се гарантира пропорционалност на предвижданите мерки. Също така не можем да изхождаме от идеята, че гражданите от трети държави просто по определение са заплаха за сигурността в Европейския съюз. Също така съм обезпокоен от връзката, която може да проистече от уклона да се обвързва сигурността с отслабване на човешките права. Това са взаимно допълващи се, а не противоречащи си категории. Надявам се, че в крайна сметка ще имаме един разумен и приемлив компромис. Госпожа Валеро за две минути. Много ви благодаря, господин председател. Трябва да призная, базите данни са нещо, което беше ново за мен, когато започнах работа тук. Първоначално започнах работа като юрист, занимаващ се с въпросите на миграцията. И ще разглеждам този въпрос от гледна точка на юрист, който се занимава с въпросите на миграцията. За това, във връзка с това предложение, ще кажа, че то се вписва в е, цялостната тенденция, а именно да се пречи на хората да идват в Европейския съюз. Ние забравяме за нашите основни ценности и принципи, за основните човешки права. И ако имаме законодателство, което подкопава човешките права, това е погрешно. Мигрантите ще продължат да идват. И не трябва да позволяваме на нашите страхове да отслабват човешките права. Ние казваме, мигрантите са заплаха за нас. Това върви срещу моите разбирани ценности, тези на моята група. Е, да, в един идеален свят това би било добро предложение. Но предложените в момента идеи противоречат на това, което за мен е важно. Например, общото хранилище на данни за самоличност или детектора за множество самоличности. Отива се прекалено далеч. Комисията отива прекалено далеч. Комисията не успя да ни убеди, че наистина това е необходимо, че това е пропорционално. Целта не оправдава средствата. Имаме принципи за защита на личните данни, имаме основни права и трябва да ги отстояваме. Съгласна съм с това, което каза колегата Франц. Той говореше за чудовищна база данни. Съгласна съм. Господин Пимента Лопес. Благодаря, господин председател. В предложенията има разпоредби за използване на личните данни и за достъпа на властите до тази информация без съдебна заповед. Това не е само технически въпрос, а е политически, тъй като може да доведе до е, система за мощна система за наблюдение, която да нарушава правата на гражданите в името на предотвратяване на тероризма. Но всъщност всички знаем за принципа, че си невинен до доказване на противното. А с, ако с прилагането на тези а, правила а, всички ще бъдем виновни. Освен това ще се създаде до свръхнационален орган за управление на миграцията. А, всъщност а, идеите на крайната демокрация са в противоречие с ценностите на демокрацията. Госпожа Джеймс. Сега ударението е върху контрола. Какъв по-добър механизъм от това, което видяхме тази вечер? Заедно с колегите, които говориха преди мен, трябва да кажа, че този подход е е неверен, погрешен и е, ще струва много и ще е неефективен. Защото разходите за това законодателство, за този акт върху данакоплаците ще бъдат над 460 милиона евро. Ако сравним е, това, тази сума, сравнена в... Ако екстраполираме тази цифра върху САЩ с съответното население, ще видим, че това е просто капка в океана. И ако Европейския съюз е, сериозно мисли по този въпрос, трябва да предложи един сериозен, подробен бюджет. Бюджет за въпроса. Друго, качеството на, на данните. Създаване на европейски, е, европейска търсачка с биометрични и други данни ще зависи изцяло върху качеството на внесената там информация, въведената информация. Имаме случаи на престъпници, които унищожават данните за своята самоличност, е, заличават всякакви следи и по този начин е, отговорност за, за действията си е, паспорти от Европейския съюз се продават на черния пазар и, то, и това е много разпространена практика. Колкото до собствеността върху данните, някои в комисията е, е, помислили ли си е или обсъждане е това на ниво съвет е, как 500 милиона европейски жители ще се чувстват, ако личните им данни се събират, управляват, им, до тях имат достъп по този начин. Аз се надявам, че с това нямате намерение да превърнете Европейския съюз в полицейска държава, но все пак въпросът има въпрос висящ в въздуха тук това предложено законодателство гарантира всъщност европейски контрол в сфера, в която суверенните нации имат достатъчен такъв. Благодаря, господин Морайс. Всъщност колегата Лопес Агиар в негово отсъствие. Господин комисар Кин, господин комисар Аврамополос, като европеец и испанец и социалист подкрепям това предложение. То е ефикасен отговор в борбата срещу тероризма и престъпността. Оперативната съвместимост означава да бъдат обединени различни бази данни – Шенгенската информационна система, визовата информационна система, Евродак системата за влизане и излизане, Евродак и системата ЕКЛИС и други системи. Обаче за социалистите е важно всичко това да е съвместимо с три основни принципа. Първо, да не се смесва миграцията и туристичната заплаха. Второ, да се гарантира стригното изпълнение на регламента защита на личните данни и най-вече да се спазват принципите за субсидиарност и целесообразност. Благодаря ви. Благодаря на колегата Лопеш Агиар. Е, в е, спонтанните изказвания няма кандидати за спонтанни изказвания, така че давам думата на комисаря Джулиан Кинг. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички, които се изказаха за вашата ангажираност с тези проблеми.